Dear colleagues, Уважаеми колеги, обявявам заседанието за открито. Най-напред искам да кажа, че миналата седмица парламентът е избра заместник, свой председател и заместник председател. Както знаете, сега Европейския парламент ще говори повече италиански след избирането на моя колега Антонио Тояни за председател. отправям най-добри председатели, тъй като моята делегация получи тази висока чест. Аз не съм кандидат за председател на тази комисия. Използвам тази възможност да благодаря на всички членове на секретарията, служителите на всички политически групи и на асистентите, особено Кармен Ентайо, за плодотворна първа половина на мандата. Беше чест да председателствам тази важна комисия и ще продължа да работя с вас като пълноправен член със същия ентусиазъм. Благодаря на всички вас. Извинявайте, господин председател. Преди да продължите, аз не знам а, дали това ще бъде а, целувка на смъртта, тъй като ще бъде казано от зелен. Благодаря ви за тези две години и половина, за честността и справедливостта, с която председателствахте тази група с справедливото ви отношение към всички групи и за добрата атмосфера. Това не въжи за всички комисии. В тази комисия успяхме да работим много добре, независимо от различните мнения. И аз мисля, че добър и справедлив и честен председател е от особено значение от мое име и на зелените, което е целувката на смарта ще ни липсвате, не го казвайте у дома, тъй като това ще ви струва гласове, но сме ви благодарни. Благодаря ви за зелените думи, казва председателят. Уважаеми колеги, не искам да започвам дебат, искам да ви помоля да продължите с учредителното заседание, което е изключително важно за всички. Напомням на всички членове, че целта на това здание е да се учреди бюро на комисията, като се избере председател и на не повече от 4 заместник председатели в съответствие с, с точка 204 от правилника. Последователността на изборите са председател, заместник председатели в 4 последователни е, вота. Вече бях е, информиран за, за това, че редица членове заместници са участвали в гласуването. Господин Зани ще замести господин Бренен. Госпожа Аяла Инес ще замести госпожа Кабезон, господин Федерле, ще замести Ян Гербранди. Господин Волкен ще дойде на място господин Поц Госпожа Толес ще бъде заместена. Госпожа Гарсия Гилера ще замести госпожа Вилмот и господин Демонте ще замести господин Зофоли. Имаме още една промяна. Господин Джип ще, замести, ще бъде заместен от госпожа Гарсия господин Холслинг ще замести госпожа Алкен. Бартста ще замести друг колеги. И сега можем да започнем гласуването. Искам да ви напомня, че по време на изборите за бюро и тъй като гласуването е с, с тайно гласуване, няма да гласуваме с дигна ръка. Така че унези, които не разполагат с а, карти за гласуване, да предприемат мерки карта да им бъдат донесени максимално бързо. И сега искам да ви напомня, че имаме кворум. В залата има повече от 18 членове. И сега а, и, искам да помоля за издигане на кандидатура за председател. Господин Лиза. Благодаря, Джовани. Въпреки, че нямаме много време, след целувката на смъртта на зелените, Бих искал от името на ЕНП и надявам се от името на всички наши колеги да кажа, че бяхме наистина много доволни от работата ти като председател. Ти наистина водеше добре заседанията, бори се за каузата на нашата комисия, когато други комисии смятаха, че могат да ни урежат компетенциите. Много добре работихме заедно. Наистина се радваме, че след като си работил в други комисии в миналото, ще продължиш да работиш в нашата комисия като нейн пълноправен член. Ти се ползваш с влияние тук в комисията, както и в Европейския парламент. Надявам се, че ще продължаваш да се ползваш с такова влияние. Критериите, които заложи ти, са високи те ще въжат за кандидатите за твоя пост. Според мен тези кандидати са добри, те проявяват достатъчна ангажираност, имат необходимите познания и опит. Това са Адина Валеан, която до момента бе заместник-председател на Европейския парламент. От присъединяването на Румъния към Европейския съюз насам тя е член на Европейския парламент. Работила и в нашата комисия. Съжаляваме, че Джовани ни напуска, но според нас, в лицето на госпожа Валян, имаме една добра кандидатка. Моля да подкрепите кандидатурата й. Благодаря, Питър. Има ли друго предложение? Няма. Мисля, че можем да обявим колегата Дина Валеан за председател на комисията с ръкопляскане. Искам да помоля Адина да дойде на подиума и да заеме моето място. Заповядайте. good afternoon, colleagues. Thank you very much for your... Добър ден. Благодаря за вашата подкрепа. Неясно съм с отговорностите си като председател на тази комисия. Може би това е една от най-важните комисии в парламента. Тя разглежда широк кръг от въпроси, които са от значение за нашите граждани и избиратели. Разчитам че ще мога да работя с всеки един от вас и ще подпомагам работата на комисията. Поздравления, Джовани, за работата ти като председател на тази комисия и се надявам сътрудничество да продължи. Сега преминаваме към избор на заместник председатели. Беше споменато, че имаме а, кворум. Започваме с издигане на кандидатури за първи заместник председател. Господин Екхаут, заповядайте. Благодаря. Добре дошли в Комисията по околна среда. Госпожо председател, като зелен за мен е удоволствие да представя своя колега. Смятаме, че богатият му опит ще бъде полезен. И така, издигаме кандидатурата на своя колега за първи заместник председател. Има ли други кандидатури? Господин Чавър отговаря на всички условия, за да бъде кандидат. Искам да го попитам дали е съгласен да му бъде издигната кандидатурата. Да, госпожо председател. Благодаря, господин Джав. Като единствен кандидат ви предлагам да го изберем като първи заместник председател с ръкопляскания. Господин Джавър, заповядайте тук на подиума. Уважаеми колеги, преминаваме към втория заместник председател. Имаме ли предложение? Заповядайте. Госпожо председател, най-напред поздравления за избирането ви. Добре дошла в нашата комисия. Разчитаме да продължим добрите ни работни взаимоотношения, както с предишния председател. Използвам тази възможност да му благодаря. Надяваме се да продължим да работим така добре и с вас от името на Силистите демократите за ролята на втори заместник председател. Предлагам госпожа Сарбо, която изпълняваше тази функция а, по време на първата половина. Това е нашата кандидатура. Моля, моля колегите за тяхната подкрепа. Благодаря. Има ли други кандидатури? Ако не, трябва да кажа, че кандидатът отговаря на всички условия. Госпожо Сарбо, приемате ли? Да, като единствен кандидат предлагам да бъдете избрана с ръкопляскания, ако нямате нищо против. Избрана сте госпожо Сарбо. Искам да ви поканя на подиума за третия, председ... третия заместник председател. Госпожа Рейт, благодаря. Като координатор на нашата група издигам кандидатурата на господин Педичини като заместник председател той е член на тази комисия от последните две години и половина. Генералният секретар е потвърдил кандидатурата му. Благодаря. Има ли други кандидатури? Госпожа Дали. Благодаря, госпожо председател. От имата на Сирийските демократите искаме да предложим Павел Поц за поста трети заместник председател. Той е бил на този пост през последните две години и половина. Бил е много активен член. Моля колегите за него, за тяхната подкрепа. Той е болен днес и го няма. Но е, изрази в писмен вид своето съгласие да бъде предложен. Има ли други предложения? Няма. Разбирам, че и двамата кандидати отговарят на условията. И двамата кандидати са приели да бъдат предложени, тъй като имаме двама кандидати. Трябва да се гласува електронно. Някой от... Всички ли имате карти за гласуване? процедираме последния начин. За всеки кандидат ще бъде определен свят. Така че трябва да натиснете цвета на кандидата, който предпочитате. За господин Педичини цветът ще бъде зелен, а за господин Пот а, цветът е червен, така че ще трябва да натиснете зеленото копче за господин Педичин и червеното копче за господин Пот. Имате право само на едно гласуване. Започваме процедурата. Моля, гласувайте. Apparently there is a problem. Оказва се, че има проблем. Така все още можете да гласувате. Моля ви, гласувайте още един път. Грешката не е моя. И така, моля, гласувайте. А, гласуването не беше тайно. Това беше проблемът. Край на гласуването. И така. 54 души са гласували. Може ли да видим резултатите на екрана? Ето това е резултатът. 54 гласували. Господин Пок е глас... избран за четвърти заместник председател. Щях да го поканя, но той не е тук следващия път. Поздравления! Сега преминаваме към избора на четвърти заместник председател. Госпожа Дали. Благодаря още един път. От името на социалистите демократите предлагам Жил Парньо за поста заместник-председател Жил изпълнява тази функция през последните две години и половина. Много активен член на комисията и е, водеща е, фигура в стилистите и демократите е, по въпросите на измененията в климата. Моля колегите за тяхната подкрепа. Благодаря, госпожо Дали. Има ли други предложения? Ако няма, кандидатът отговаря на условията, кандидатът приема ли да бъде издигнат. Имаме само един кандидат и ви предлагам да го изберем с ръкопляскания. Поздравление, искам да помоля господин Парньо да се присъедини а, към нас тук на подиума. Благодаря. Комисията е учредена. Преминаваме към същинския дневен ред. Имам няколко съобщения. Нова точка одобряване на препоръките на координаторите като точка 7 за утре за да гласуването. Ако имаме време, ви предлагам да преминем към гласуването. Моля асистентите да пазят тишина. И за ако утре ни остане време, ви предлагам да гласуваме а, след... И точка 17 и 18 да бъдат гласувани сутринта, след като сме гласували точка 13. И ако няма възражения, можем да предложим този така предложения дневен ред да бъде прият. Също така, тъй като господин Гербранди, който е докладчик по точка 10, има проблем с транспорта и няма да може да бъде сред нас. Предлагам тази точка да бъде включена като последна точка в дневния ред утре. Ако сте, сте съгласни с тази промяна, ще обявим дневния ред за прият. Сега доклад от мисията на НВ в Канада и заседанието на ИКАО. Това е доклад от мисията Адхок. Общото събрание на ИКАО проведе заседание при резолюция за създаване на схема за намаляване на емисиите за въздухоплаването. Второ, привличам вниманието ви към съвместния семинар МВ и за подкрепа на пазара на вторични суровини в кръговата економика. Датата е 21 януари. 23 януари, превод на 21 езика, като цялото, както обикновено, досието е на разположение в електронен вид чрез приложението и митинг. Застанието се предава на живо по интернет. Препоръките на координаторите са раздадени в електронен вид. Ако няма възражения, те могат да се приемат. Що се отнася до заседанието ни през от 20 октомври, ако няма възражения до края на заседанието и този протокол ще се счита за прият. Приключваме със съобщенията. Преминаваме към първата точка от дневния ред, която е точка 9. Тук трябва да обявя а, графика. Гласуваме на 21 януари и след това трябва да потвърдим гласуването в пленарна зала. Това е докладът Каденбах. Както казах, точка 10 се отлага за утре. Преминаваме към точки 11 и 12, които ще се разгледат заедно. Ще разгледаме директивата за минните отпадъци. Докладчика е господин Хьовени. Най-напред ще чуем експертите първо от службата за парламентарни изследвания госпожа Екатерина Карамфилова ще направи изложение. Уважаеми депутати, ние сме създадени за да подкрепяме вашата работа, особено с оценки за изпълнение. Става дума за практическо изпълнение на вашите политики, е, сравнени с е, пет е, критерии. Ефективност, ефикасност, последователност, важност на темата и европейска добавена стойност. Оценката по директивата за минните отпадъци бе направена за вашия доклад, който разглеждате днес. Две части се, е, има тази оценка. Първо е, се разглеждат е, наличните данни. Във втората част се е, обсъждат е, перспективите за управлението на добивната промишленост и отпадъците от нея в контекста на кръговата економика. Нека сега да представя основните заключения и препоръки на нашето изследване. Ще направя бърз преглед на директивата и транспонирането и в страните членки както и приемането на определени мерки от страна на Европейската комисия. В директивата се предвиждат мерки и процедури за предотвратяване, доколкото е възможно, на вредните влияния на отпадъците от минната промишленост. Е, формулират се и изисквания за тази индустрия. Има по-строги изисквания за мощностите от категория А, където има много висок риск е, за здравето. Транспонирането, е, сроковете изтекоха през 2008, но всички страни членки за момента имат все още проблеми за транспонирането по отношение на, или на графика, или на качеството на текст. До края на 2016 има 4 процедури за неспазване. Макар, че мнозинството от страните членки са приели правните мерки по, раздра... по директивата, не може да се очаква да има равнопоставеност за прилагането и на практика за момента. Затова препоръчваме транспонирането от чисто качество на гледна точка да бъде приключено възможно най-скоро, за да се осигури равнопоставеност при изпълнението. Кои са е, факторите за това практическо изпълнение? Комисията трябва да приеме определени мерки. Всъщност всички мерки, изисквани от директивата, са прияти, освен а, е, насоките за проверки. Това е проблематично, защото тогава проверките в страните членки могат да се окажат различни и съответно ще бъдат различни данните. Е, когато няма равномерно прилагане на този критерий, тогава вече ще има и разнобой в прилагането. Така е. по тази причина няма да се постигат и, е, и целите на директивата. По отношение на ефективност и ефикасност може да има разлики в различните страни членки. Освен това, когато проверките не са еднозначни, това означава, че и разходите ще са различни, т.е. и ефективността на изпълнението ще е различно. Затова се препоръчва комисията да приеме насоките за проверки възможно най-скоро за да може подхода към тези проверки да е еднозначен навсякъде. Комисията възнамерява да приеме тези насоки до 2018. Кои са основните резултати от практическото приложение? Страните членки трябва да се отчитат на 3 години посредством въпросник. До сега е имало два пъти такова отчитане между 2008 и 2014. Качеството на данните са оценени от комисията – през септември миналата година е, е направено това и комисията ги е представила пред парламента през октомври. Комисията установява, че данните не са достатъчни, за да се даде подробна картина за изпълняването на директивата на практиката. Освен това, страните членки е, са приложили мерки на национално ниво, но не дават данни за практическото при... прилагане. Освен това има някои недостатъци. Е, качеството на данните не е достатъчно добро. Е, друг е, проблем е, че въпросникът не дава възможност да се създаде база данни за съответните мощности в страните членки, защото няма такова изискване за страните членки да отчитат какви мощности имат и къде се намират те на територията. Но когато няма такава база данни, тогава практическото изпълнение на директивата не може да бъде наблюдавано и оценявано на ниво е, Европейския съюз. В такъв смисъл се препоръчва тригодишната система за оценка да бъде подобрена като приоритет. Особено като се има предвид, че третият и отчетен период започва през май тази година. Данните показват, че между 2008 и 2014 са е, били проблем следните ключови аспекти от прилагането на практика. Първо, класифициране на мощностите не е извършено до край, особено тези, които се е, категоризират като принадлежащи към катего... класа. Ако определени мощности за е, преработване на отпадъци не се класифицират правилно по директивата, това ще означава, че съответните мощности няма да бъдат подложени на съответните изисквания, особено ако се предполага тези мощности да бъдат в категория А със съответните рискове и последици за сигурността. Втория проблем е свързан с разрешителните. И има мощности, които работят без разрешителни или оператори не винаги е, изпълняват условията, предвидени в разрешителните им. За категория А проблемите са свързани с издаването на разрешителни от съответните власти. Трети проблем са различните подходи, е, които предприемат страните членки при проверка на мощностите. Четвърти проблематичен аспект е че няма планове, външни планове за е, спешни обстоятелства и това се отчита за 25% от мощностите от категория А. Между 2008 и 2014 пет инцидента са се случили на територия на Европейския съюз и има 6 процедури за нарушение за неправилно приложение. Две от тях още не са приключили. Препоръчва се е, съответните проблематични аспекти да бъдат решени от страните членки в е, приоритетен план. На база на наличните данни, проучването успя да оцени приложението на директивата по три критерии е, важност на темата, ефективност и ефикасност. И е, доколко законодателството на Европейския съюз е, за управление на е, минодобивните отпадъци е, посреща реални нужди на Европейския съюз, може да се предположи, че нивото на ефективност е, е различно от една до друга страна членка. Благодаря ви за вниманието и за възможността да ви представя изследването. Сега ще дам думата на моя колега, който ще говори за перспективите пред управлението на отпадъците от минно-добивната промишленост. Благодаря. Сега ще чуем доктор Фолк, който е, е експерт от е, научната служба. Person? Sorry. Добър ден, госпожи и господа. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за възможността накратко да ви представя проучването, което бе проведено миналата година. Um, Нека направя една много дръзка констатация. Според мен, повечето от минно-добивните процеси и процесите за обогатяване на полезни изкопаеми са достатъчно развити и безопасни, ако се прилагат в съзвучие с най-добрите практики. Реалността обаче е по-различна, тъй като безопасността, така както е предвидена в изискванията, често не се прилага на практика. От съображение за економия на разходи, положението не е толкова добро, колкото би трябвало да бъде, поради економически натиск или поради недостатъчен регулаторен надзор. Освен това, много обекти представляват заварено положение. Те не са в съответствие с най-добрите практики към момента, но към момента на изграждането си са били в съответствие с тези практики. Това представлява проблем, който е труден за решаване от техническа и финансова гледна точка. Трети голям проблем са хвостохранилищата. Повечето от докладваните в Европа и другаде аварии са свързани с тези хвостохранилища, които съдържат много големи обеми течни утайки от преработването Проблемът е същият като този с резервуарите за задържане на вода. В повечето случаи не е възможно да се установят альтернативни процеси, благодарение на които да се избегне генерирането на отайки. Но отайките могат да бъдат по-лесни за управление. Например, пастообразните отайки може да намалят съдържанието на вода. При въвеждането на такива допълнителни процеси обаче ще се увеличи потреблението на енергия, така че рискът трябва да бъде претеглен спрямо въглеродния отпечатък и потреблението на енергия. Друго решение е по-целенасоченото извличане, т.е. не трябва ненужно да се извличат материали. Освен това, материалите не би трябвало да се депонират на повърхността, така както се подхожда традиционно в добива. Ако добивът се извършва под земята, то голяма част от добитите материали могат да бъдат оставени под земята. Така ще се потребява по-малко енергия и ще има и по-малко технически проблеми. Какви биха били альтернативните методи или альтернативните изходни суровини. Изместването на процесите под земята, складирането на остатъците под земята освобождава място на повърхността. В някои случаи дори не е необходимо вече почти нищо да се изнася на повърхността. Може да има и други видове руди, материали, които може да се добиват, да водят до различни потоци отпадъци, които са по-лесни за управление. Това може да се прецени според съответния случай. Вероятно е също да се подменят някои процеси, така ще се генерират отпадъци по-лесни за управление – Имаше призив за така нареченото цялостно извличане, т.е. от един обект да се извличат всички потенциално ценни материали. Така ще има струпване на повърхността само веднъж и ще могат да се отсеят от тези материали, които да са от полза за економиката. Това може да доведе обаче и до генерирането на много нежелани материали, които да бъдат изпуснати в антропосферата, като например радионуклиди и други. Те трябва също да бъдат адекватно управлявани. Ако извършим разделение на отпадъците, и картографираме и обектите, където те се депонират, така както е предвидено по директивата, ще улесним по-нататъчното оползотворяване на отпадъците, ако те съдържат някои съставки, които биха били интересни за нас от економическа гледна точка. Всички тези нови процеси обаче изискват системна оценка, най-вече по отношение на изискванията за, от енергетична гледна точка. Когато се променя веригата на създаване на стойност, трябва да има нетни ползи. Освен това, не бива да се измества рискът. Не бива да се стига до рискове по-трудни за управление също така. Освен това, процесите трябва да бъдат жизнеспособни в економическо отношение и в световен мащаб. В противен случай никой не би ги възприял. Това ни отвежда до парадигмата на кръговата економика, която е много актуална в момента. Не бива да забравяме, че според законите на термодинамиката няма процеси, при които да няма загуби. Винаги трябва да се компенсират някакви загуби. Освен това, всяка една дейност изисква влагането на енергия. Затварянето на цикъла изисква влагане на енергия. Поради това не е възможно и нещо като перпето мобиле. Има редица ползи и редица недостатъци. Трябва да се постигне баланс между ползите и недостатъците. Баланс между опазването на ресурсите и въглеродния отпечатък. Освен това, определени материали, които се използват в момента, са трудни за рециклиране, тъй като то изисква и влагане на повече енергия. Рециклирането, в това число и рециклирането на минодобивните отпадъци, трябва да води до нетни ползи, включително и до нетни екологични и търговски ползи. Необходим е жизнеспособен пазар, на който да бъдат пуснати новите продукти. Не бива също така да се увеличава въглеродният отпечатък. Не бива също така да се измества и риска. Има риск от въглероден отпечатък, но има и други рискове, които трябва да бъдат претеглени спрямо него. Трябва да се направи системна оценка на жизнения цикъл системна оценка на разходите и ползите. Единствено, ако ползите надделяват, ако има нетни ползи, следва да има, например, и данъчни стимули за рециклирането. Какви са последиците за политиката? Миннодобива в по-голямата си част вече не се извършва в Европейския съюз. Тоест имаме по-малко контрол върху случващото се, например, в трети страни. Зависими сме от внос. Когато говорим за минодобивните отпадъци в Европейския съюз, трябва да имаме предвид това. Ако предвиждаме по-строги правила тук в Европейския съюз, това ще доведе до изместването на дейността на немалко дружества в чужбина. Те ще изместят дейността си в страни с по-малко строги изисквания, от което ще проистече изместване на екологични рискове, на рискове свързани с сигурността. Пред тези рискове ще са изправени хора в трети страни, които са много по-уязвими от нас. Освен това, ако се месим в разработването на политики, това означава да се месим и в свободната пазарна економика. Когато предприемаме нещо засягащо вземането на политически решения, трябва да направим цялостна системна оценка на целия жизнен цикъл, за да сме наясно какви ще са последиците, било то в Европейския съюз или извън него. Най-вече нежеланите последици. Трябва също така да вземем предвид и времевия хоризонт. Вероятно е да има ползи в краткосрочен план, но в дългосрочен план може да има проблеми, както за економиката, така и за цялото човечество. Няколко заключения. Според мен минното дело е неотменима част от промишлеността. Особено ако смятаме, че економиката трябва да е жизнеспособна, да отбелязва растеж. Тя ще се нуждае от повече суровини, от повече вложена енергия в минното дело трябва да се компенсират загуби при процеси или загуби от разпръскване, които са неизбежни. Например, всички части на една кола, които са вече ръждясали, не могат да бъдат рециклирани. Подобно е положението с всяко едно използване на каквито и да било материали. Трябва да се направи системен анализ на потоците на материали и енергия, за да установим кои стратегии са действително щадящи за околната среда, водят до ефективно използване на ресурсите, до най-малко потребление на енергия и съответно до най-нисък въглероден отпечатък. Трябва да претеглим консумацията на енергия спрямо други цели, свързани с ресурсите или околната среда да, например. Трябва също така не само да приемаме нормативни актове, но да дадем възможност на регулаторите да следят за тяхното спазване. В миното дело има проблем с това, тъй като намалява обемът му в Европа. Съответно, немалко държави са ограничили надзорната си дейност, поради което не разполагат с достатъчно човешки ресурси, не разполагат и с достатъчно знания. Това ще бъде проблем в бъдеще. Ако се опитваме да наложим альтернативни процеси, трябва да сме наясно, че те трябва да са економически жизнеспособни. В противен случай отрасълът няма да ги приеме, ще измести дейността си другаде с последиците, за които говорих преди малко. Благодаря ви и с удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Благодаря на експертите. Обедена съм, че по време на дебата ще бъдат зададени много въпроси. Благодаря ви за това, че сте тук. И така започваме с доклад за изпълнението на директивата. И най-напред ще дам думата на докладчика господин Ховени. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Много съм доволен, че стигнахме до този момент в комисията ЕНВИ. Най-сетне са дълъг подготвителен период провеждаме задълбочено обсъждане на директивата за отпадъците от добивната промишленост. Най-напред благодаря на, парламент, на парламентарната изследователска служба и на госпожа Карамфилова и господин Фалка. Благодаря ви за това проучване. Вашата помощ беше безценна за, при подготовката на нашия доклад. Благодаря. Благодарен съм и за активното участие на докладчиците в Сянка, различните заинтересованите лица, представителите на гражданското общество. И тук искам да подчертая ролята на организацията организациите от гражданското общество. Всички те дадоха много ценен принос към доклада за изпълнение. Както помните, по време на размяната на мнение с Европейската комисия през ноември, от минните отпадъци отдавна са в фокуса на вниманието на парламента. Бяха зададени няколко въпроса от страна на парламента към комисията, няколко петиции от европейски граждани от различни части на Европейския съюз бяха обсъдени от комисията по петиции, бяха проведени редица изслушвания и разисквания, бяха да прияти редица резолюции през годините. Много от тях посочва директивата като важен елемент. На този фон е необходимо да се направи оценка на изпълнението на транспонираната директива като част от е, контролната дейност на нашата комисия въз основа е, на проучването за оценката на въздействието. Моите заключения са следните. Сега ще продължа народния си език унгарски. Така че, моля ви, служете си слушалките. Беше определен срок за изпълнение 2018 година, но държавите членки се, се оказа, че ще се забавят поради процедурите за нарушение. Не можем да очакваме всяка държава членка да изпълни директивата в оказаните срокове. Това трябва да, бъде, това трябва да се очаква. Също така е тревожно, че практическото изпълнение и въвеждане на контролните дейности е проблематично. Държавите членки се натъкват на практически проблеми, свързани с лицензирането, контрола, също така и разработването на планове. Общите насоки на комисията бих подобрили ситуацията и бих отстранили някои от проблемите. Или поне така се надяваме. Европейската комисия одобри всяка изпълнителна мярка, което ни дава възможност да изпълняваме на практика директивата. Има един изключително важен документ и това е насокът за контрол на дейността. Това е документ, който липсва липсата на един рамка за контрол – ще доведе до различие в изпълнението и това подкопава ефективността. Ето защо аз предлагам Европейската комисия максимално бързо да одобри тези насоки. съществуващата система за докладване и отчетност не е дава възможност за оценка на европейско ниво. Има недостатъци а, в а, въпросника за събирането на данните. Този проблем трябва да се отстрани, за да може докладът а, за третото ниво на изпълнение да се разработи според новата рамка, не старата, която съдържа недостатъци. В момента няма база данни на европейско ниво, която да съдържа списък с, с инсталациите за преработка в Европа. Това забавя изпълнението. В съответствие с това, което казах, искам да привлека вниманието ви към местните общности, които е възможно да понесат вредното въздействие на тези отпадъци. Подчертавам израза местни общности в миналото изпълнението не обръщаше достатъчно внимание на мерките за предпазливост и не привличаше в достатъчна степен усилията на местните общности. Обръщам специално внимание на този въпрос. Отпадъците от добивната промишленост са една трета от всички отпадъци в Европейския съюз и независимо от това насоките не обръщат достатъчно внимание на този проблем. Преработката на тези отпадъци биха влезли в рамките на кръговата економика, но това изискване не беше част от пакета от 2015 година за кръвната економика на Европейската комисия. Е, Независимо от това, в рамките на кръговата економика трябва да включим отпадъците от добивната промишленост. Това е въпрос, който трябва да се реши на политическо ниво и би имал ефект върху начините, по които се преработват тези отпадъци и биха имали ефекти върху околната среда и върху екологичния отпечатък на, тези, на този сектор. Съществуващите технологии за преработка се смята, че са безопасни и те са безопасни, ако се прилагат в съответствие с изискванията и нормативите. Има обаче сериозна разлика между планът и действителността. Според проучването това е свързано с приоритети е, с приоритизирането на ефективността на разходите, в резултат на което някои нормативи се пренебрегват. Някои съоръжения от десетилетия функционират е, не в съответствие с съществуващите правила. Промяната в тези съоръжения е, предполага сериозни инвестиции. Аз мисля, че най- добрата концепция за най-добрите концепции за технологията трябва да се ревизират, за да не се допусне ситуация, при която практиката да не е обичайната, а да съответства на най-съвременните технологии, особено по отношение на технологиите за добив с цианиди, резолюция на Европейския парламент предложи забраната на този метод. Най-добрите практики би трябвало да включват резултатите и възможностите на най-добрите технологии, също така и да се получим от настъпили происшествия и аварии с депониране на отпадъците приоритет трябва да бъдат мерките за безопасност, въпреки че от гледна точка на разходите може да не стане доброто решение. Ефективността на разходите и стриктните екологични разпоредби би трябвало да вървят ръка за ръка, въпреки че в краткосрочен план това може да е свързано с по-високи разходи. Поради липса на време няма да навлизам в повече подробности от детайлите на проучването, но в заключение искам да споделя една мисъл с вас. За мен истински истинските последици, истинската полука от авариите в миналото е принципът за мърсителят плаща въпреки че европейското законодателство предписва отговорност, без гаранции замърсителите не поемат разходите, проистичащи от тяхната набрежност. Ето защо е неизбежно Европейската комисия да продължи да работи за система за застраховане срещу аварии, така че принципът замърсителят плаща да се прилага на практика. Е, решението е близко, крайно време е Европейския съюз да поеме своите отговорности. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Хелвени. От името на социалистите и демократите, госпожа Дали. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на представителите на комисията за това, че са тук и ни дават всичката необходима информация. Аз се изказвам от името на господин Никола Капуто, нашия докладчик в Сянка, който, за съжаление, не може да присъства днес. За това представям неговата позиция по отношение на темата и доклада. Първо, благодарности е, на докладчика за отличният е, доклад. Той е, обхваща всички важни елементи от съответната директива. И най-очевидното нещо, което се очертава е закъснението за транспониране от страна на много страни членки съвсем неудачно бихте коментирали, защото директивата ще следва да се изпълнява още дълги години напред. Е имало два, две години е, срок за транспониране. Е, комисията обаче също се забравила с насоките за изпълнение на директивата. Господин Капуто дава няколко примера, е, примерно член 2 от директивата, където се определя обсега и е, възможностите за изключения. Също за броя на мощностите, които се докладват от страните членки, показва, че тази разпоредба не се тълкува еднозначно от всичките страни членки. 11 страни членки са обявили, че нямат мощности е, в е, страната от категория А, но на базата на съществуващите данни става ясно, че всъщност това се дължи на грешно тълкуване на директивата. Затова нашият е, докладчик в Сянка призовава комисията да не се бави със съответните насоки. Същото се отнася и по докладите, предавани от страните членки по член 18 след влизане в сила на директивата. Тези три годишни доклади за изпълнение на директивата покриват два периода, но данните не са сравняеми, защото всъщност няма ясни насоки как да се отчитат тези данни. Когато има тези насоки, тогава вече може да има и задължителност в изискванията за докладване от страна на страните членки. Също е, проверките и отговорността на комисията. 22 член разписва тази материя, но все още няма насоки и съответно инспекциите се е, тълкуват и прилагат по различен начин в различните страни членки. Още един аспект, който е приоритетен според нашия докладчик е разработването на външни планове за е, спешни случаи е, за мощности от категория А. 25% от е, тези мощности нямат подобни планове и това може да причини отнемане на разрешителното. И още малко Коментар за кръговата економика, плана за действие, прият от комисията, не предвижда законодателен преглед на директивата за миннодобивната промишленост. И в е, контекста на кръговията економика е, е, трябва да се регулира добиването и извличането на минерални суровини. Второ, господин Капутус счита, че трябва да има план за действие за пълно възстановяване на съответните обекти, е, където се извършва добив, защото там може да има заплахи и за здравето на хората, и за околната среда. И ако ми позволите, аз също имам няколко въпроса лично от своя име към е, представителите на комисията. Разбираме, че комисията има процедури за нарушаване срещу 18 страни за не пълно транспониране на директивата. Може ли да изборите и други възможни мерки и действия, които може да предприемате в това отношение? Още един въпрос, свързан с е, нещо упоменето от е, докладчика. Европейския парламент е, искаше е, забрана, пълна забрана на добивни технологии, използващи цианиди, но комисията се е, произнесе, че съществуващото законодателство е достатъчно, за да се предотвратят инциденти или да се посрещнат последиците. Директивата в това отношение обаче ние определяме като област с е, определен приоритет и без, бодеща безпокойства защото има случаи, в които не може да се предотвратят катастрофи и няма адекватни последващи действия. В такъв смисъл трябва да се реформира е, механизма за докладване. Комисията предвижда ли е, някакви мерки за подсилване на тази директива? Uh, Благодаря. Давам думата сега на господин Демес Макер. Благодаря. Ще говоря на нидерландски. Благодаря на представителите на комисията и на докладчиката, естествено. Много изчерпателно бе представена темата в уводните му думи, затова и аз нямам много какво да кажа. До голяма степен е, съм съгласен с всичко, което бе казано. Съгласен съм също и с мнението на господин Капуто, представено тук – директивата е изключително важна, защото отпадъците от миннодобивните промишлености са 30% от общия обем отпадъци в Европейския съюз и много често става дума за много е, опасни отпадъци. За това е, това е един поток от отпадъци, който трябва да бъде управляван по много, много ефективно. Това допринася и за кръговата економика. Ние, аз говорих за три приоритета. Да се подобри законодателството, да се подобрят практиките по отчитане и да има по-голяма последователност в прилагането на законодателство от властите в страните членки. Както се каза тук, насоките от Европейската комисия ще бъдат много полезни в това отношение. Чухме мнението на докладчика и той действително коментира всички тези моменти. Проекто доклада за мен е отличен старт. И слушахме и е, презентациите и оценката за директивата. Ще разгледам това проучване отново в много големи подробности, евентуално ще подам и други изменения, но, както мога да кажа, докладът е много удачен и се появява точно на време. Благодаря. Then um, another um, rapporteur, Madame Konechna. Госпожа Конечна, тя също е докладчик Сянка. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte také mě poděkovat jak komisi za to, že dnes předložila. И аз от своя страна искам да благодаря на комисията за предоставените ни данни. Искам да благодаря най-вече и на докладчика, тъй като той свърши отлична работа. В доклада си е включил всички основни моменти които могат да послужат за основа на по-нататъчната ни работа. Сигурна съм, че благодарение на този доклад ще можем да се съсредоточим върху най-важното. Минодобивните отпадъци наистина са един много значим, много опасен проблем. Не бива да го пренебрегваме. Целта на тази директива е доброто третиране на минодобивните отпадъци. От доклада на комисията става ясно, че повечето държави членки вече са приели разпоредбите необходими за транспонирането на директивата. Трябва да следим обаче за правилното и транспониране във всички 28 държави членки. За целта са ни необходими хармонизирани правила. Всички съоръжения, които могат да бъдат рискови за околната среда, трябва да бъдат обект на надлежна процедура по издаване на разрешение. Преди да се издаде разрешението, трябва да сме наясно с всички рискове. Едва когато сме напълно наясно с проистичащите от едно съоръжение рискове за околната среда и за здравето на хората, бихме могли да издадем разрешение. Освен това има значение и местоположението на съоръженията – трябва да имаме обща отправна точка, именно максимално ниво на защита и на здравето на човека и на околната среда. Освен това, трябва да се извършват и добри проверки на място. Надзорът върху операторите на съоръжения трябва да функционира добре. Минното дело е доходна дейност. Затова и трябва да извършваме внезапни проверки. Трябва да има силни гаранции за избягването на вреди. Въздухранилищата са бомби с закъснител. Минодобивните отпадъци трябва да бъдат третирани надлежно, като всички останали отпадъци, за да се установи една функционираща кръгова економика. Настоящите ни механизми за финансиране според мен ще ни дадат възможност за установяването на една такава добре функционираща кръгова економика. Една фирма в Финландия преди няколко години бе обект на разследване. Това разследване показа колко лошо функционира цялата система. Не бива да се стига до подобни случаи в бъдеще. Трябва да следим строго за прилагането на всички изисквания в рамките на системата. Освен това, и дружествата в отрасъла трябва да получат силни гаранции от наша страна, например под формата на финансиране за компенсиране на вреди. Благодаря още веднъж на докладчика за добрата му работа. С удоволствие ще участвам и в заседанието на докладчиците в Сянка. С това приключихме с изказванията на докладчиците в Сянка, госпожа Биердър. Благодаря. Извинявам се. Днес не е добър ден за придвижване насам. Немалко хора отсъстват. Благодаря на изказалите се колеги, благодаря и на докладчика. Имам няколко въпроса по някои моменти, свързани с минното дело, на които ми бе обърнато внимание в миналото. Минното дело на дъното на морето. Това е дейност, която все по-широко се разпространява по света. Не знам какви са ресурсите, с които разполагаме по нашето крайбрежие, но минното дело на морското дъно е много ефтино. В Черно море, вероятно, има големи въглишни залежи, които е много лесно да бъдат добити и изнесени към други части на света. Същото въжи и за други ресурси, като например кобалт. Не би ли трябвало да се включи в директивата и този отрасъл? Когато работих на местно равнище, имаше много депа за отпадъци, които в продължение на 30-40 години бяха препълнени с отпадъци, които към момента не би трябвало да се депонират там. Мога да ви дам за пример подобни обекти, например около Йоханесбург, които са били възстановени, били са оползотворени някои от компонентите на струпаните там отпадъци, например злато. Мисля, че някои от депата за отпадъци могат да бъдат също обект на подобни дейности. В отпадъците там се съдържат и редица полезни суровини, например метали. Обмислят ли се подобни действия? Проблемът с всичките ни законодателни актове е изпълнението им. Има разминаване между добрата работа, която вършим тук и онова, което реално се върши по места. Има наистина проблеми с изпълнението. Мисля, че комисията не прилага адекватно инструментите, с които разполага. Вероятно е, например, да се наложи глоба едва 5 години след деянието. по-малките дружества добре осъзнават какви са потребностите на местно равнище. Това поне показва моят опит, но по-големите дружества не го осъзнават. Освен това и някои държави членки все още не са транспонирали директивата. Това бяха двата ми въпроса. Съжалявам, че нашата докладчица в Сянка не е тук. Надявам се, че докладчиците в Сянка ще се срещат редовно. Сега давам думата на експертите, ако желаят да добавят нещо. Благодаря. Не съм съвсем сигурен, че разбрах въпросите ви. Повечето от тях всъщност бяха коментари. Първият ви се отнасяше до минното дело на морското дъно. Не мога да ви дам компетентен отговор, тъй като не съм специалист. Но има други инструменти за регулиране на международно равнище. Не съм специалист, затова и не бих искал да коментирам по този въпрос. По въпроса ви за вторичните суровини, които могат да бъдат извлечени от депа за отпадъци или минодобивни отпадъци. Както вече казах, трябва да подхождаме по-системно към добива на суровини ако видим какво се прави на научно-изследователския фронт, то ще видим, че се прави именно това. Ние, учените, разглеждаме методите за добив на ресурси, както на първични, така и на други такива ресурси на територията на Европейския съюз и в трети страни. Разглеждаме и добива на вторични ресурси, например в градска среда или от депа за отпадъци. Работи се по редица подобни проекти. Аз самият участвам в някой от тях. Моето лично мнение е, че работата по тези проекти трябва да бъде обвързана с директивата за минодобивните отпадъци. В един момент някои материали вече няма да бъдат квалифицирани като отпадъци. Ще се говори за ресурси, които временно се складират някъде, докато не възникне необходимост от използването им. Ще се върна и на въпроса за картографирането на местата за депониране и преработване. Според мен има проблем с определенията. Трудно е да се определи кои съоръжения са в заварено положение. В Германия, вероятно и в Обединеното кралство, има някои съоръжения, които съществуват вече от векове. Принципно става дума за вторични ресурси. Такива са били добивани там през изминалите векове. Вероятно е там да се съдържат и някои ресурси, за които дори не предполагаме но е много трудно да се определи за какви точно ресурси става дума, дали те попадат в обхвата на директивата. Много е трудно да определим дали става дума за заварено положение или не. Когато се стигне до картографирането, то ще бъдат след и първичните и вторичните ресурси. В момента се опитваме да установим кои полезни изкопаеми са от значение и какви възможности има за тяхното добиване. Това може да реши някои от проблемите с минодобивните отпадъци. Има обаче проблем с картографирането. Има проблеми с издаването на разрешения за добиването на такива ресурси. Много от съоръженията, както и вие казахте, днес са в градски райони. И дори ако има полза от извличането на суровини, оттам е много трудно тази идея да бъде възприята от обществеността. Има проблеми на техническо ниво, на регулаторно ниво, както и проблеми с възприемането от страна на обществеността. Благодаря ви. Сега думата има представителят на комисията, господин Лангендорф. Благодаря, госпожо председател. Извинявайте, че закъсняхме. Не знаехме, че тази точка е била изтеглена но се надявам, че колегите са ме информирали достатъчно, за да мога да отговоря на въпросите. Няколко думи за доклада и резолюцията с ваше позволение. Според нас много от препоръките в проекта за резолюция са предмет на работата, която вършим, така че има съответствие между нашите дейности и препоръките, що се отнася до транспонирането. Имаше някои проблеми и през последните години се оказва, че има три държави членки с проблеми. Убедени сме, че те ще бъдат устранени скоро. Въпросите са формулирани, държавите членки са разработили текстове за транспониране, които ние анализираме. Що се отнася до по-широкото изпълнение на директивата, т.е. транспониране не само на място, комисията може да предприеме правни дейности и действително сме предприели такива дейности срещу държави членки само че това не е достатъчно. Ние осъществяваме и дейности за насърчаване на изпълнението, така че държавите членки да идентифицират най-добрите практики, да видят какви пуки могат да извлекат. През март 2017 година ще се организира семинар. Всички, които проявяват интерес, могат, са, са добре дошли. След семинара ще се разработи проучване във втората половина, за да се набележат най-добри практики във връзка с изпълнението за минните отпадъци. Заедно с това ще разработим насоки за ключовите аспекти, за ключовата за ключовите идеи на директивата, за да има повече последователност в е, изпълнението на директивата за мини отпадъци. Ето това е голяма, много важна част от нашата дейност. Що се отнася до проверките, Както е посочено в проекта за резолюция, ние работим по насоки за по усъвършенстване на проверките, работим по хоризонтален документ за проверките и искаме да го допълним с, с насоки, специално посветени на добивната промишленост. Надяваме се тези насоки да бъдат приети до година. Друг момент в резолюцията. Помните, че през ноември месец ние докладвахме за доклада за изпълнение на директивата, където обхванахме изпълнението през последните години. Отчетахме, че има проблеми пред начина по който държавите членки докладват за изпълнението. Е, ние искаме сега да анализираме всички системи за докладване по околната среда. Искаме е, докладите по тази директива да са тясно свързани с е, други подобни директиви, като индустриалните емисии и други подобни, и ще търсим начини за оптимизиране на докладването. Ще се стремим и да ограничим максимално бюрокрацията. Между времено ще съберем ценна информация за проучването, за спазването Що се отнася до призива за забрана на цианида, искам да ви препратя към отговорите дадени от комисията през годините в отговор на зададени въпроси. Позицията на комисията е, че към момента няма потребност от такава забрана, имайки предвид, че, е, че има достатъчни гаранции за безопасно използване на цианиди, има и много стриктни лимити през 2012-2015 и съвсем наскоро беше даден отговор на този въпрос. Доколкото разбраха, утре въпросът ще се обсъжда в Комисията по петиции. И така, що са, доколкото разбирам въпроса, има ли по-ефективни начини да се решат проблеми, свързани с изпълнението? Паралелният подход е насърчаване на изпълнението заедно с завеждането на дело при необходимост. Що се отнася до сметищата, използването на вторични суровини, въпросът за минните отпадъци, мястото им в кръговата економика. Това е въпрос, който които третираме в плана за действие за кръвата економика. Работи се по най-добрите референтни техники и също така се работи и в допълнение към усилията за разработване на най-добри практики, отпадъци от минната промишленост – и Генерална дирекция ГРО работи по използването на добиване на вторични суровини от е, отпадъците от добивната промишленост и така. Е, осъществяват се редица дейности. Резултатът е, ще бъдат няколко доклада през следващите години. Надявам се, че дадах отговор на някои от въпросите. Ако има други, ще отговоря. Благодаря, казва председателката. Докладчикът не желая думата. Ами това е господин Капуто. Благодаря на всички вас за този дебат. Срокът за внасяне на изменения 14 е февруари, 12 часа на обяд. С това преизчерпахме дневния ред за днес. Ще се видим утре в 9 часа сутринта. Благодаря ви.